няколко неща за начина, по който ще ръководя времето за въпроси към комисията. И моля всички да внимават, включително комисарите, които ще отговарят на въпросите. Като допълнителни въпроси ще позна само допълнителен въпрос от автора на съответния въпрос, защото не разполагаме с време за повече, ако искаме да разгледаме повече въпроси. Ще помоля комисарите, които ще отговарят на въпросите, при първия си отговор да ни четат дълги есета, а да ни дадат един кратък, богат на информация отговор, за да можем да проведем диалог с задалия въпроса. И така, давам думата първо на господин Лайтфрид. Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че вашата аргументация по отношение на времевия график я поздравявам. Но още нещо трябва да се вземе преди. Тези, които искат да поставят въпрос, не са виновни, че времето е толкова много напреднало. Още един проблем има, че по точка 2 е поставен въпрос към съвета и това е същия въпрос, но тази точка е заличена. Ще се опитам да спаза вашият подход, но може ли да се промени нещо? Благодаря. I have no alternative in the... Нямам альтернатива при сегашните обстоятелства. Съжалявам за всички, които имат въпроси. Най-доброто, което мога да направя е да можем да дадем възможност максимален брой въпроси да получат отговори. Това не е позиция, която ми харесва, предприемаме и стъпки за въвеждане по реална форма на задаване на въпроси и надявам се, че това ще стане скоро. Имаме такава възможност след влизането в сила на Лисабонския договор. Първият въпрос е на госпожа Блинкавичуте и се отнася до рамковата директива за минималния доход в Европейския съюз. Насочена е към комисаря Андор, който има думата. Благодаря. Често се казва, че обществата трябва да бъдат съдени за отношението, което имат към най-слабите. Защото ако бъдат повече изолирани тези необлагодетелствени групи от хората, се създават повече проблеми минималните доходи могат да играят ролята на стабилизираща фактор. Предложението на Комисията за активното интегриране на хората, изключени от пазара на труда, както и, и изключенията на съвета от 2008 за принципите за борба срещу бедността, подчертават важността до достъп до адекватни ресурси и адекватни услуги Препоръката призовава държавите членки да отчитат правото на ресурси, социална помощ на лицата, за да могат да живеят достоен живот като част от усилията за борба срещу социалното изолиране. Тази препоръка е стъпка във вярната посока и това беше доказано по време на кризата, но трябва да се направи повече, за да се постигне активно интегриране. Както подчерта комисията в своето съобщение за борба срещу бедността и социалната изолация, ние ще направим анализ на прилагането, като насочим вниманието си върху прилагането на схемите за минимален доход. И на базата на този анализ ние ще направим препоръки за начина по който Европейския съюз ще подкрепи активното интегриране. Госпожа Блинка, ви чуте за допълнителен въпрос. Благодаря, господин комисар, за отговора ви. Но това беше малко липса на отговор, защото въпросът ми се отнасяше до това дали Европейската комисия ще предложи проекто директива за гарантиране на минималния доход. В противен случай ние няма да можем да се преборим с бедността. През изминалата година, която беше посветена на борбата срещу бедността, тази бедност всъщност се задълбочи. И втория ми въпрос е, е какво е мнението ви за възрастните хора, които страдат от бедност? Дали ще направите предложение за общи критерии. Ние сме е, за този минимален доход. Е, това е отговорност на държавите членки и става дума за субсидиарност. Председателката е, има проблем с превода. Прекъсва председателката. В английския канал се чува друг език. Моля да освободите канала. Господин Комисар, бихте ли започнали от началото? Комисията е, е за минимален доход, за минимални заплати, но това е в компетенциите на държавите членки. Принципа за субсидиарност тук е, се прилага много строго. По време на кризата съгласен съм, че трябва да обърнем особено внимание на най-уязвимите групи в обществото и в частност у нези, които нямат доходи, поради това, че нямат и работа. Трябва да насърчим държавите членки да използват различни възможности. Това е само един вариант, за да не се допусне обедняване на хората. Законодателни е, инициативи в това отношение е, са минимални като възможност, особено сега. Що се отнася до бедността сред възрастните хора, въпросът е много комплексен и тук нещата опират до заедостта, социалната защита, социалната закрила. Следващата година а, ние ще а, посветим годината а, на годината на възрастните лица и запазване на тяхната активност. Целта е да се подобри начина на живот на възрастните, тяхното а, социално интегриране и участие на пазара на труда. Председателката, благодаря господин комисар. Сега преминаваме към следващия въпрос, който е зададен от Силвана Кох Мерин и се отнася до енергоспестяващите осветителни тела. Въпросът е, е към е, комисаря Отингер. Господин комисар, когато сте готов, е, моля да вземете думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на парламента, на комисията е известен доклада на Федералната служба и проучихме внимателно съдържанието му. Възоснова на Европейският съвет и по-късно основа на решение на Европейският парламент и на съвета за енергетика бяха извършени консултации в държавите членки и през 2008 година комисията направи предложение за регламент екодизайн, в който се препоръчва стъпка по стъпка преминаване от лампи с нажижаема жичка в енергоспесяващи лампи. Ние изхождаме от това, че на европейският пазар за осветление ще се стигне до економия на до 40 милиарда киловатт часа. 5 до 10 милиарда евро ще се спестят разходи за електрически ток. С директивата ние предприехме различни мерки за безопасност, например за отново по отношение на живака. През септември миналата година приехме документ за потенциалните опасности и те да бъдат минимирани. процес а, на напредък от а, Федералната служба ни накара още веднъж се занимаваме в Комисията по безопасност да се обърнем към тях с а, молба за становище и след изучаване на цялата научна литература тази комисия ни препоръча и дойде до резултат – че риска за здравето поради щупване на лампи, енергоспесяващи лампи, е много нисък. Има съответни студии, които почиват на изследване на възрастни. Естествено, децата служат специално наблюдение и специално отношение. Ето защо в Федералната служба по околна среда Е, бързо постигнахме и съответък напредък по този въпрос с децата. Ние заедно ще можем да оценим заедно с Федералната служба по-нататъчните стъпки. Възоснова на, на доверието, което има между всички участници, стигаме до резултата, че този регламент трябва да продължи стъпка по стъпка да се изпълнява. Ние ще докладваме на парламента, ако се получат други знания. Това е положението към този момент. Благодаря, господин комисар. Госпожа Кахмери. Благодаря, господин Йотингер, господин комисар. Много е хубаво, че научната комисия се е занимава с този въпрос, но остава въпроса как можем на гражданите и гражданките на Европа да обясним, че а, има опасност за децата им а, възоснова на регламент на Европейския съюз. Как да поясниме на тях, че има нещо, което е опасност. Вие тогава не можахте да отговорите на този въпрос, без да загубите, така да се каже, лицето си в частните, говориме за частните домакинства. Можете ли да кажете още нещо по този въпрос? Сега, относно моят отговор, искам да обърна внимание, че след промяната ще има лампи, които изключват каквато и да е опасност. Въпросът ви се отнася за лампите CFL, т.е. така наречените компактни а, лампи с а, светещо вещество. Това е, е нашата работа в основа на директивата да разшириме нашата компетентност и да информираме гражданите за LED лампите и за новата халогенна техника. По този начин ще разясниме по-добре целта за енергоспесяване в рамките на регламенти и ще изключиме всякаква опасност. Благодаря, господин комисар. За информация на господин Зиквин по време на въпросите не се приемат сини карти. Преминаваме към следващия въпрос. Правата на жертвите. Въпрос зададен към комисаря Рединг. President, do I have the floor? Yes, please. Um, you know that there are more than million people Както знаете, над 30 милиона души в Европа стават жертви на престъпления всяка година. Много важно е жертвите да могат да защитят правата си, да получат подкрепата и защитата, която им е необходима. Това е стратегически приоритет за комисията. И затова искам тук да подчертая коража на госпожа Юч, която се бори за правата на жертвите в Европа. Нейната целенасоченост трябва да служи и за вдъхновение на всички ни. Всички трябва да се борим, за да се зачитат правата на жертвите и да има доверие в правосъдието. И жертвите трябва да получат защита не само в собствената си страна, но и в чуждите страни. Не трябва да оставят, остават забравени от съдебната система. Именно заради това Комисията ще представи пълен пакет за жертвите, за да се оцени и подобри качеството на подкрепата, която получават жертвите и да има приложение на едни и същи минимални стандарти във всички страни на Европейския съюз. И така нашето предложение е да се промени отношението към жертвите да се осигури тяхното възстановяване по-добре, да се предотврати повторното им превръщане в жертви поради начина по който действа производството и разследването. В какво ще се състои този пакет? Първо, хоризонтална директива за правата на жертвите, в която се уточняват правата и услугите за подкрепа на жертвите, както и правото на превод при разпитите, правото на това контакта с извършителя на престъплението да бъде сведен до минимум, включително и чрез отделни чакални и право на обжалване на, във всички държави членки. На второ място предлагам и регламент за взаимно прилагане на мерките за защита по гражданското право, за да може всички, които са жертви в една държава членка, да могат да продължат да разчитат на мярката на защита, която е се прилагала в първата държава членка и когато се премести в друга държава членка. Тук става дума за взаимно прилагане на мерките в наказателното право. Също така се предлагат и незаконодателни мерки, за да може новото законодателство да работи ефективно и се предлага пътна карта за укрепване на правата на жертвите и за включването им в централно, на, на централно място в политическите ангажименти. Господин Мораес, Госпожо комисар, с Маги Хюс, която вие споменахте, посетихме, ви посетихме миналата година. Тя е една от многото смели жертви на насилие и когато разговаряхме с вас, бяхме окрилени. Вярваме, че това могат да са да е един пакет от мерки, който да даде отново вяра на жертвите. Маги Хюз и много други жертви казват, че мерките, които предлагате, са добри. Но същевременно те биха искали да има една концентрирана помощ. ако има, да кажем, бюро за подкрепа на жертвите, да, е, то да е лесно достъпно, да има специална специални звена в болниците, е в полицията и в съдебната система за подкрепа на жертвите. Това искат гражданите и не го получават. За това се при... обръщаме към вас и а, ви призоваваме да направите от това предложение едно много добро предложение. Госпожо комисар, да, напълно съм съгласна с уважаемия депутат. Да, действително, жертвите сякаш отсъстват когато говорим за производствените права, много често се говори за правата на онези, които са заподозрени и се борим техните права да бъдат зачитани и това е нещо, което трябва да се прави, защото живеем в общество, основано на ценностите. Но много често жертвите се превръщат в повторни жертви, когато се озоват в съда. Никой не иска това. Изключително несправедливо е. Това е на практика отказ от прилагане на правата на жертвите. Именно заради това се надявам, че пакета за жертвите ще промени не само законите, но и менталитета, отношението, което получават тези хора и в съдилищата, и в полицията, и в болниците. Защото, както каза уважаемия господин депутат, е необходимо във всички тези учреждения да има специални звена за грижа за жертвите, хора, с които трябва да се работи по-различно, отколкото с останалите, които се обръщат към тези институции. И когато става дума за хора от чужда държава членка, от чужда страна, те е, трябва да получат още повече подкрепа. За това ви уверявам, че ще работим по законодателството в този е, пакет и ще се надяваме елементите, свързани с местното вземане на решение с парламента, да протекат е, бързо и ефективно. Благодаря. Следващият въпрос е зададен от госпожа Харкин и е зададен на комисаря Шемета Става дума за предложението на комисията за обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Благодаря. Общата консолидирана корпоративна данъчна основа е важна инициатива за примахване на пречките пред единия пазар и беше подчертана като инициатива, която да получи приоритет при последният анализ на растежа. Липсата на общи правила в това отношение, разликите в данъчните системи на държавите членки водят до двойно данъчно облагане или свръхданъчно облагане. Бизнесът е изправен пред огромна административна тежест и високи разходи, свързани с спазването това вреди на инвестициите и противоречи на стратегията 2020. Значителен напредък е постигнат в техническата подготовка на предложението за консолидираната данъчна основа, за да се предложат на фирмите общи правила, за да могат по-лесно и по-ефтино да работят на единия пазар. Тази данъчна основа трябва да бъде приета от комисията на 16 марта. Убеден съм, че последния вариант ще създаде по-добра среда за бизнеса, за заетостта и растежа в Европейския съюз. Госпожа Харкин за допълнителен въпрос. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин комисар, за отговора ви. Три кратки въпроса имам. Надявам се, че ще можете да им отговорите. Дали предвиждате общата консолидирана данъчна основа да е доброволна? На второ място, считате ли, че местните съдилища могат да загубят своята юрисдикция по данъчните въпроси, когато става дума за нещо случило се в друга държава членка. И на трето място, доколкото разбирам, е стигнат до някаква формула, дали е направена оценка на въздействието за това, кой ще е спечели, кой ще загуби в финансово изражение по формулата, която сте разработили. Комисаря за отговор. Ще бъда съвсем кратък по въпроса дали общата консолидирана корпоративна данъчна основа ще бъде доброволна или не. Да, ще бъде доброволна. Предложението предвижда доброволно прилагане от страна на фирмите, прилагането на правилата за консолидираната данъчна основа. Относно ролята на местните съдилища по въпроси свързани с консолидираната данъчна основа в чужбина се предвижда, че няма да се подкопава ролята на местните съдилища с предложението за обща корпоративна данъчна основа. Предложението предвижда формула за разпределение. равно разделена между продажби, заетост и активи. Трудовия сегмент ще се раздели на брой на заети лица и средства за работна заплата. Направили сме оценка на въздействието. за съответствие с предложението. Обеден съм изцяло, че това предложение ще допринесе ползи за европейския бизнес. Сигурен съм, че ще допринесе ползи и за ирландския бизнес. Председателката Господин комисар, благодаря за отговора. Дойдоха нови колеги в залата и те не знаят, че сме под... че има изискване за спазване на времето на изказване и в началото казах, че няма да приемам допълнителни въпроси, освен от авторите на самите въпроси. Целта ми е, и това зависи и от отговора, дължината на отговорите на комисарите, да разчуем чуем отговорите на въпросите на Йенсен, Папа Николао, Поселт и на госпожа Тикао. Това е плана, който имаме. Госпожа Йенсен задава въпрос към господин Семета и се отнася до освобождаване на, от ДДС на сълскостопански продукти в Румъния. Благодаря, госпожо председател. Поради измамите с ДДС във връзка с някои сълскостопански продукти, комисията поддържа връзки с Румъния, за да установи най-подходящия начин за справяне с проблема. Едно от възможните решения за справяне с така наречените каруселни измами в този отрасъл е да се приложи механизма за обратно начисление. Тук се предполага да няма изключения, но лицето длъжно да плати ДДС за дан... на данъчната администрация да не е а, доставчика, а получателя факта, че е, получателят плаща, а не доставчикът, е, единствената модификация в данъчния режим. Е, иначе от там нататък се събират средствата и се плащат на държавата, а пък от получателят След това тези средства се събират от доставчика, изплащат се на държавата, а пък получателят ги включва като изключение в своята данъчна декларация. Смятаме, че това няма да доведе до изкривяване на конкуренцията, тъй като става дума за една и съща сума, която се включва и съответно изключва от данъчната декларация. Така ще се осигури точна информация, която да идва до данъчните власти и ще се е, даде възможност доставчикът да си плати ДДС, а пък потребителят е, да го изключи от своята данъчна декларация. Има обаче други опасности от е, измами, тъй като ДДС такъв случай се начислява на последния етап на веригата от доставки. Именно заради това се предполага да се действа е, по този начин, когато се работи с посредници. При всички правила това е необичайно във връзка с правилата за, от директивата за ДДС и по тази причина Румъния трябва да получи дерогация. Комисията обсъжда въпроса. Госпожо Йенсен, имате думата. forstod alle detaljer, men jeg kan jo så studere det. Не разбрах всички детайли, но ще проуча внимателно вашият отговор. Но какво това, което може да стане с новите правила, които са създадени за да се избегнат измамите, е специфичен проблем, който може да възникне за производителите, които идват от друга държава. Тоест имат а, изразходвано ДДС в друга държава, което не могат да си го приспаднат от а, приходите в Румъния, тъй като в Румъния няма, а, както казахме, приспадане на ДДС. Проучило ли е комисията как мога да бъде решен този проблем за производители от друга държава на Европейски съюз, които имат фирма в Румъния. За да не бъдат те, да не им бъде попречено да си приспаднат ДДС-то. Uh, Бих искал да кажа, че механизма за обратно начисление не е нищо ново. Той се прилага в няколко държави членки. Включително и във връзка с схемата за търговия с емисии в някои от държавите членки. Вярно е, че системата за обратно начисление означава събиране на ДДС на края на веригата на доставки, вместо е, ДДС да се събира през цялата верига. Разглеждаме внимателно исканията на държавите членки за приложение на механизма за обратно начисление. Разглеждаме всичките им подробности. Разглеждаме и въпроса за изкривяването на вътрешния пазар като опасност. Това се взема предвид, именно за това решенията по предложението на комисията не се вземат автоматично, а едва след като са направени подробни проучвания и след като на базата на тези проучвания е направено предложение на съвета. С Румъния работим вече почти половин година за да намерим решение на измамите с ДДС в селското стопанство. Госпожо председател, аз участвам. Аз съм тук от началото на времето за въпроси. В моята страна утре ще има много граждани, които очакват да видят какво се случва. Има ново правителство и гражданите в моята страна очакват отговора на моя въпрос. Председателката, съжалявам, но комисарят, който трябваше да отговори на, вашият, на вашия въпрос, напусна залата, тъй като аз оточних кои въпроси ще успеем да покрием, или поне ще се опитаме да ги покрием Знам, следобедът беше много труден, графикът ни беше изключително натоварен. Опитваме се да направим всичко възможно, за да се отговори на максимален брой въпроси. Следващият въпрос е въпрос на господин Папа Николао във връзка с декларацията на директора на ОИСР относно евентуалното преструктуриране на дълга на държавите членки от еврозоната и позицията на комисията по този въпрос. Uh, Госпожо председател, уважаеми депутати, комисията заедно с ЕЦБ и МВФ неодавна приключи третият преглед на програмата за економическо адаптиране. И тази оценка се свежда до следното. Първо, програмата е постигнала допълнителен напредък към постигането на целите и на второ място остават доста предизвикателства, които трябва да се преодолеят, за да се гарантира фискалната устойчивост, да се възстанови конкурентоспособността и да се гарантира жизнеспособността на банковия сектор. Има забавени в някои сфери, нужните реформи в фискалната а, сфера а, са в а, ход, но трябва да бъдат реализирани още значителни реформи, за да се постигне критична маса и да се гарантира фискалната устойчивост и економическото възстановяване. Усилията за консолидация ще получат подкрепата от програмата за приватизация, така както заяви министър-председателя Папандрео. Правителството заяви своята ангажимент да намали програмата си за приватизация, за да реализира допълнителни печалби. Това означава да се намали дълга с повече от 20% пункта от БВП през следващите 5 години. Има решимост за прилагане на програмата за приватизация. Това ще подобри ефективността в економиката и ще насърчи повече инвестиции и износ. Ето защо ангажимента на правителството към процеса на приватизация – и решимостта му да премахне привилегиите ще бъдат от особена важност за постигането на успех по реализирането на тази амбициозна цел, за да може значително да се подобри отношението към гръцкия пазар. Ето защо Европейската комисия насърчава Гърция да бъде решителна по отношение на приватизационната си програма. Въпросът е свързан и с изявлението на генералният директор на ОСР. 2011 година е решаваща за Гърция, за да покаже, че е надежна държава по отношение на економическата политика това е изключително важно, за да има тя достъп до пазарите през следващата година. За целта властите трябва да постигнат фискалните цели, дори да ги надминат за тази година, да имат средносрочна стратегия за бюджета. Освен това, Гърция трябва да постигне решителен напредък в структурните реформи през идните седмици и месеци, да продължи прилагането на програмата, за да се гарантира доверието на гражданите и инвеститорите, съчетано с политическите мерки и постигането на фискалните цели, прилагането на програмата за приватизация и мерките на Европейския съюз за удължаване на срока на изплащане на дълга са важни в връзка с въпроса, който се отнася до преструктурирането на дълга господин Папа Николао за допълнителен въпрос. През последната година подписахте меморандум с Гърция. Става дума кредитите да бъдат върнати в рамките на 3,5 години. И сега казвате, че ще се закъснее. И, а, ще бъдат 7 години. Може би грешно са направени изчисленията. Кредитоспособността на Гърция бе понижена и сега е на равнището на Ангола. Поставям въпроса, какво трябва да направи Гърция? Достатъчно ли е да се просрочват връщането на кредитата или да се намалят лихвите? Или да се договори нов меморандум? Как изглеждат въпроса с еврозаемите, еврооблигациите? Какво е нужно, господин комисар? Благодаря, госпожа председател. Важното, необходимото условие в случая е да се придържаме към целите за фискална консолидация и да се реализират твърдо структурните реформи в съответствие с меморандума. Освен това, както казах в предишният ми отговор, наложително е Гърция да реализира амбициозната си програма за приватизация, което ще позволи да се намали да, тежестта от дълга. Важно е в контекста на цялостната стратегия, която ще бъде прията от Европейския съюз през месец март, държавите членки да разгледат въпроса за устойчивостта на дълга. Мога само да насърча държавите членки да удължат срока на падежа на заемите на Гърция, както и да преразгледат политиката, свързана с цените по тези заеми. Председателката, сега преминаваме към въпроса към комисаря Дегухт. Въпросът е зададен от господин Поселт. Of... По процедурен въпрос. Беше казано, че въпросите към комисията са от 7.30 до 8.30. Вие или някой друг прецени, че предишния дебат ще продължи по-дълго. Това е една от малките възможности, които имаме да зададем въпроси към комисарите. В Ирландия имаме криза. Колегите ми Мичел и аз подадохме въпроси. Кой реши? Искам да разбера сега. Кой реши, че 20-минутното заседание по въпроса трябва да бъде намалено на 9? Кой реши това? Исках да направя заявление, преди да дам думата на комисаря по последния въпрос, защото, повярвайте ми, аз съм също толкова ядосена, колкото и вас. Аз не обичам да съм тук и да разочаровам толкова много депутати, да карам толкова членове на Европейската комисия да чакат трябва да насочите въпроса си към лидерите на вашите групи. Казвам го съвсем ясно. Именно ръководителите на групите определят дневния ред е, и ни поставят в е, подобно обстоятелства почти всяка пленарна седмица, когато нямаме достатъчно време да посветим на въпроси към комисията или към съвета. Това е неудовлетворително. Аз съм заявила моето мнение и преди и искам да помоля всеки депутат, който се интересува от този въпрос, да се свърже с своя политически лидер и да каже как стоят нещата. Защото аз, когато поема председателското място, трябва да следвам дневния ред. Това не ми доставя особено удоволствие. Но кой казва, че комисария Семета ще отговори на три въпроса, а комисария Ренс ще отговори само на един въпрос – Защо някой комисар отговаря на няколко въпроса, а друг комисар отговаря само на един? Кой решава това? Той вече отговори на два въпроса. Всъщност това е въпрос, който е насочен към комисаря Дегухт. Аз трябва да следвам определен ред. Съжалявам а, за тримата ви, но бих предложил а, комисаря знае, че се отнася с голяма симпатия към а, нас. А, и а, съм убеден, че може неформално да говори с вас извън залата. Зная, че този отговор едва ли ще ви удовлетвори. Господин Галигер, след като прочетох а, въпросите на Хигенс, на Галер и на а, Хигенс, комисаря може да ги обедини в отговора си. Не може ли малко да навлезем във времето на следващия дебат? защото винаги времето за въпроси страда, така че моля комисаря да ни отдели малко повече време. Председателката, не мога да навляза във времето за следващата точка от дневния ред. Аз казах вече на господин Посъл, че ще взема неговия въпрос, казах на госпожа Тикао, ще получите тя отговор на въпроса си. А вашият въпрос, от, зададен от тримата, ще бъде последния, ако вървим по-бързо, но ние не вървим по-бързо. За мен е трудно. Сега преминаваме към въпроса на господин Посел. Такива са реалностите. Съжалявам, действително. Ядосана съм, но това е ситуацията, в която се намираме. Гледаме как върви дневния ред през целия ден и това не е удовлетворително. И така, ако ми позволите, тека да преминем към въпроса, зададен към комисаря Дегукта. Отговора ще бъде даден от комисаря Семета. Боя се, че това ще бъде последният въпрос за тази вечер. Съжалявам, господин комисар, че трябваше да станете свидетел на вътрешните ни трудности. Благодаря, госпожо председател. Глобалната финансова и економическа криза се отрази отрицателно от двустранната търговия между Европейския съюз и източните страни партньорки. Цялостната търговия между Европейския съюз и шесте страни от източното партньорство между 2008 година и 2010 година спадна с 20%. Трябва да се припомни и факта, че източното партньорство започна да се да действа в, средата на финансовата криза. На 7 май 2009 е, година бе поставено началото на това партньорство. Бяха създадени първите му структури и бяха въведени няколко срещи на многостранните платформи. Източното партньорство беше твърде младо, за да смекчи отрицателните последици от финансовата и економическа криза. Що се отнася до ролята на синергията за Черно море върху търговията с Европейския съюз, може да се каже, че ролята на тази синергия, на тази инициатива е пренебрежима, тъй като тук става дума за регионална рамка за сътрудничество, а не за споразумение за сътрудничество. Страните от Южен Кавказ по-отделно или като цяло не са играли голяма роля в развитието на търговията между Европейския съюз и страните от източното партньорство. Бъдещите преговори за двустранна задълбочена търговия, за, зона за свободна търговия, тъкът с Грузия и Армения. Предстои и партньорство за, с Азербайджан, партньорството с Азербайджан да бъде задълбочено. Господин Пасълт, ти си за търговият с държавите от Южния Кавказ да бъде интензивирана, като се вземе предвид и външната политика в енергетиката. Благодаря, комисарио. Благодаря много, както казах в своя отговор. Работим по въпроса за създаването на една всеобхватна зона за свободна търговия и с е, страните партньорки вече сме разменили информация за това какво трябва да направят, за да могат да започнат тези преговори, като се очаква преговорите да им дадат възможност те да напреднат значително. И ако тези страни си направят домашното, ако действително е, постигнат успехи, а е, много от тях сериозно са се захванали, то някои от тях ще се радват на отлични перспективи за задълбочаване на търговските връзки. Благодаря, господин комисар, господин Кроули. Благодаря, госпожа председател. Изчаках, за да е, приключите с въпросите, за да се изкажа и аз, но и аз като останалите колеги, искам отново да се включи и моят коментар в протокола за това, че за пореден път се намалява възможността депутатите в Европейския парламент да задават въпроси. Не смятам, че вината е важна, но не смятам, че вината е, е в ръцете на ръководителите на пред парламентарните групи. Защото въпрос е за това и как се председателства. Може би не вие сте виновна, защото е е председателствано зле преди вие да застъпите. Но тук става дума за един свещен въпрос за парламентарния контрол. И ако се позволява да се урязват въпросите, това трябва да е много сериозно решение. Това е въпрос, който и вие трябва да повдигнете в бюрото. Благодаря, господин Кроли, казва председателката. Да, ще повдигна и този въпрос, но не в бюрото, а в председателския съвет. Просто се включват твърде много теми в дневния ред преди времето за въпроси. Прав сте, че трябва да се направи така, че този момент, в който депутатите могат да осъществяват парламентарен контрол върху дейността на комисията, да бъде зачитано като възможност и като време. Госпожо Цикао. Благодаря, госпожо председател. Порано вие казахте, че ще имам възможност да задам и своя въпрос към господин Дехухт. Комисарят обаче напусна залата. Аз все още съм тук. Надявах се да получа отговор. И не смятам, че процедурата е спазена. Председателка. Та, госпожо Цикао, исках да получите отговор, но както казах, времето ни е ограничено. Трябваше да приключим в и 45 и този момент дойде преди да стигнем до вашия въпрос. Не съм доволна от случващото се, но нямаме никаква възможност тази вечер да получим отговор на повече въпроси. Както виждате, направих всичко възможно, за да се отговори на повече въпроси, включително и не допуснах допълнителни въпроси. Въпросите като вашия, които не са получили отговор, ще получат писмен отговор. Искам да благодаря и на, на преводачите и на всички служители в пренална зала за тяхното търпение и за това, че останаха по-дълго, отколкото се полагаше. Заседанието е преустановено до 9 часа.